Bene, possiamo iniziare. Добър ден. Нека да започнем работа. Имаме доста точки в дневния ред. Затова нека да приемем дневния ред. Това е първата ни задача. В случай, че няма възражение, естествено. Сега съобщение на председателя. Както знаете, на последното ни заседание в Страсбург на 25 и 26 април а, проведохме последната пленарна сесия. От тогава насам няма нови резолюции с спешен характер. Няколко съобщения. Първо, искаме да изкажем нашите съболезнования на засегнатите от атентатите в Сурабая в Индонезия. По-рано тази седмица, знаете, имаше атентати срещу полицейско управление и срещу няколко християнски църкви. Изказваме своите съболезнования на семействата на загиналите. Липсата на толерантност се вижда все по явно в Индонезия. Отново казвам съболезнования за семействата на загиналите. На следващо място, онова, което се случи вчера в ивицата Газа, следва да се спомене. Не искам да вземам конкретно отношение. Знаете, че имаме различни позиции в тази връзка, но това, което се случи на границата на ивицата Газа е нещо много сериозно. Искам да кажа, че според мен имаше несъразмерна реакция на израелските власти. Около 50 човека бяха убити, около 300 бяха ранени. Затова Предлагам да запазим минута мълчание в памет на жертвите. Merci, euh, Président. En fait, euh, euh, j'ai demandé la parole parce que la semaine dernière, avec... Благодаря, господин председател. Аз поисках думата, защото минал седмица в комисията за външни работи. Ние бяхме в Индонезия и една от темите, с които се запознахме, бяхме една голяма делегация и един от въпросите, които обсъждахме, беше заплахата за гражданите поради екстремизма, който беше проявен по време на тъжните събития, за които се... Ние <clears throat> проведохме е, един разговор там ни казаха, че всичко върви нормално. Става дума за един умерен ислям. Всички други събития са изолирани. Не е приемливо да се дава такава повърхностна оценка на ситуацията, така че като ви информирам за нашата мисия, искам да обсъди много сериозно положението на място. Благодаря. Определено, господин Преда. Благодаря. Нека да преминем към третата точка от дневния ред. Размяна на мнения с господин Дрис Елязами, е председател на Националния съвет по правата на човека на Кралство Марокко относно актуалното положение с правата на човека в страната. Днес сме поканили господин Елязами, за да поговорим. Темата е изключително актуална и се радваме, че господин Елязами се съгласи да присъства днес Няколко думи за него. Дрис Ел Язами е роден в Фес, в Мороко, работил е в различни организации на гражданското общество, организира беше един от организаторите на срещата в Маракеш през 2016 година, срещата КОП-22. Ще но задаваме днес много въпроси. Преди обаче да му дам думата, бих, преди да дам думата на колегите, бих искал да дам думата на господин Ел Язами, за да ни разкаже какво се Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати, че ме поканихте да обсъдим този въпрос. Специални благодарности Националният съвет, <clears throat> който председателство във връзка с международните <clears throat> човешки права. Работи заедно с една институция, която е акредитирана от ООН. Този съвет за човешките права в Марокко е познат като институция, която е плуралистична в своя състав състав и е независима от изпълнителната власт в своята действа. В <clears throat> моето изказване ще кажа няколко <clears throat> тенденции за развитието на човешките права в моята държава. Първо искам да подчертая. Националния съвет на 1 марта наш <clears throat> беше публикуван нов закон за е, човешките права. Той беше прият е, единодушно от двете камери в е, парламента на Марокко. Така се създава национален механизъм за превенция по силата на <clears throat> протокола срещу мъченията, механизъм за обжалване и, и механизми за време на защита. Механизма се разширява като средство за борба срещу нарушенията на човешките права. И така изпълняваме нашите задължения в международното право. Според мен, вторият елемент, който може би ви интересува, е високото ниво на взаимодействие между Марокканският парламент и съвета за човешки права. През 2012 година ние <clears throat> приехме принципите, в които са заложени взаимодействията между парламента и съвета за национални за човешки права. След това споразумение бяха прияти редица закони и е, по тях е, поискаха нашето мнение. Следователно, 14 пъти сме сезирани по такива въпроси и двете камери в парламента приемат някъде около 30% от нашите препоръки. В тази връзка искам да благодаря на Марокканския парламент. Ако се опитаме да направим равносметка за приемането, след приемането на Конституцията, която е доста напредничева от гледна точка на човешките права. Нашата равносметка не може да се каже, че е нито позитивна, нито негативна. Всички, повечето от законите за човешки права са приети. Остават да бъдат прияти още няколко закона. Ние трябва да приемем един специален закон за да, Висшият съдебен съвет, който е независим от Министерството на правосъдието за кариерата на магистратите. Аз Както разбрахте, съм член на съвета на този орган. Другото, което е важно да се въведе е национална прокуратура, която да е абсолютно независима от министра на правосъдието. Гласувахме статута на магистратите. Същевременно има специален закон за информацията, след това закон за срещу насилието срещу жените. Има още два текста, които трябва да бъдат прияти. Ние работим много сериозно по тях. Свързани с наказателният кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Дискусията по наказателния кодекс започна по националният наказателно-процесуалният кодекс все още не е започнала. Миналата седмица имаше е, е, един ден в парламента, посветен на нашата тема и аз се явих в Марокканския парламент и заявих необходимостта да се обсъди там наказателния съдекс и наказателно-процесуалния съдекс. Другото, което е важно за Марокко, че сме приятели закони за всички инстанции с оглед на доброто държавно управление от гледна точка на човешките права и срещу всички форми на дискриминация срещу жените. Този закон беше прият, но за сега но все още не е приведен в действие. И всъщност ние искаме в момента да обединим подкрепата за борба срещу всички форми на дискриминация, за да може да играем своята роля като Национален съвет по човешки права. Още един друг елемент. Съвсем накратко. Вие знаете, че през тази година в Марокко. През декември ще има конференция на държавните ръководители, глобалният пакт за беженците. И в тази връзка има нужда от много сериозни обсъждания между нашият съвет и парламента в Марокко от гледна точка на правата на беженците. Много е важно нашата миграционна политика да бъде регламентирана. На второ място, пътната карта, която беше прията в Африканския съюз, трябва да бъде приведена в действие. Преди срещата на върха между Европейския съюз и Африканския съюз в Абичан. Господин председател, позволете ми накрая да подчертая три социални тенденции, които са важни в марокканското общество, за да разберете по-добре какво се случва в нашата държава. <clears throat> Първата тенденция е интензивният дебат за основните въпроси, на които вълнуват нашето общество. Смъртното наказание, абортите. Но в този регион на света има някои доста чувствителни въпроси, по които би трябвало да се проведе публичен дебат. И те трябва, този дебат трябва да доведе до демократичен консенсус. Вярно, че по тези тема има различни възгледи. Вторият елемент е, е <clears throat> интензивните социални протести. Наскоро в региона Жерда имаше много <clears throat> сериозен бойкот на някои продукти. Успехът на тази кампания, според мен, показва, че в Марокко трябва да се замислим по основни, някои основни въпроси. Какви са начините за посредничество между държавните органи и обществото? Обществото поставя своите искания с други думи, повишава се общественото съзнание във връзка с, с, с човешките права. Другият въпрос, който се поставя, е въпроса за социалната справедливост. Социално-економическите права. Имаме напредък в някои части на, на политическият дневен ред. И накрая, искам да подчертая активната роля на гражданското общество в Марокко. Това е нещо, което не се забелязваше в миналото. Зависимост от наркотици. Една от темите, по които работи гражданското общество. Гражданското общество пое инициатива по този въпрос и според мен има доста сериозни успехи по отношение на хората с увреждания. И това са основните тенденции в Марокко. Благодаря, благодаря за това слово. Сега за 3 минути ще дам думата на господин Николас Болт. който се занимава с темата Марокко. Е, Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. От наша страна си даваме сметка за предизвикателствата, за които чухме преди малко. Става дума за една нестабилна регионална среда по исторически причини и по тази причина направихме избор според нас конструктивен. За конструктивна критика за по отношение на правителството на Марокко. Много е важно да се отбележи тук, че тези неща се, тези неща са отразени в отношенията ни между Европейския съюз, нашия парламент и съвета по човешки права. Ние подкрепяме тази институция от самото и създаване. По отношение на, на търговията, връзките ни с Марокко са редовни и интензивни. Има случаи, в които Европейския парламент беше сезиран във връзка с отделни случаи за нарушение на човешки права и по тях влязохме във връзка с Марокканския национален съвет по човешките права. Получихме съответните отговори много е важно в момента да помогнем във връзка с изборите там. Както чухме, това е една институция, която е в постоянна връзка с доста западни институции. Връзките с нашата делегация в Марокко са много добри. Затова искаме да подчертаем, че трябва да подкрепим усилията и работата на тази институция в рамките на Западна Африка. Диалогът между нас и тях е редовен. Имаше някои затруднения през последните няколко години – по причини на големите взаимоотношения между Европейския съюз и Марокко. Затова мисля, че сега трябва да работим по-сериозно за нормализиране на, на нашите отношения между Европейския съюз и Марокко. Което трябва <clears throat> да бъде направено през втората половина на настоящата година. Благодаря. Бели, грация. Благодаря. Седем човека искат да се изкажат. Две минути на човек, не повече. Започваме с господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашият колега за това, че се озова на поканата. Благодаря и на делегацията от Магреб. Искам Искам да кажа, че а, а, в тази част на света няма друга държава, с която работим така добре, както с Марокко. във всички, по всички поводи. Разбираме, че а, нашите колеги там са на разположение и са открити и отворени за обсъждане на въпросите, които поставяме. Понякога, може би нашите упреци са доста несправедливи. Затова искам да подчертая значението на един факт развитието на Националната институция за човешки права в Марокко. Виждаме на успешната работа на тази институция с парламента в Марокко. И в този смисъл Марокко е едно изключение от гледна точка на това, че съществува институция, която е независима от изпълнителна враза и която влияе върху решенията на другите държавни органи в Марокко. Благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Арена. Е, Благодаря е, за изказването. Аз имах възможност е, да се запозная по-внимателно, по-конкретно с правата на човешките права в Марокко и по-специално правата на жените. Положението на жените в Марокко е доста интересно от гледна точка на законодателството по отношение на техните права. Много е важно, по-малко от 27% от жените участват в пазара на труда. Също времено, много повече жени получават висше образование. И от тук мога да кажа, че има доста сериозни трудности. Другият сериозен проблем е насилието срещу жените. Има специален закон на, на, срещу това насилие, но предложението на този закон ми се струва е доста сложно. От гледна точка на средствата, които се използват, за да се постигне целите. Има на, липса на, на възможности за закрила на жените. От гледна точка на приятите закони има напредък, но от гледна точка на приложението на тези закони приложението не е много добро. Ранните бракове, уредените бракове. Много е важно да не се допускат такива бракове. бракове, бракове. Полигамията е другият въпрос. Много е важно да разбера какво е работата на вашия съвет по този въпрос, защото това е във връзка с приятия закон и приложението на този закон. Срещна се с Мал Арабета и още една активистка която работи много, които работят много активно за правата на мусулманските жени в Марокко. Те ми разказаха за затрудненията, за които срещат сред <clears throat> консервативното население в страната. Какво правите, за да помогнете на тези асоциации, които не се подпомагат сериозно от държавата в Марокко? Много е важно да разберем какъв какви са конкретните реалности на, на място, за да видим как да помогнем. Благодаря. Благодаря, господин Вайгъл. Добро утро. Добре дошли в Европейския парламент на този форум. Често говорим за отношенията между ЕСА и Марокко. Не трябва да забравяме, че Марокко е изключително важен партньор за Европейския съюз и ние проявяваме интерес към напредък по всички теми в Марокко. Искам да подчертая най-вече защитата на човешките права. Вие, може би, преднамерено не споменахте Западна Сахара, тъй като там има много конкретен проблем по отношение на човешките права в Марокко. Не бих искал да започваме дебати с политически оттенък. Аз не питам за това каква е вашата позиция относно решенията на Европейския съд по отношение на статута на Западна Сахара. Има две решения на Европейския съд по този въпрос. Да се надяваме, че ще се стигне до международно прието политическо решение е, в тази ситуация. Да се надяваме, че извън ООН проблема с Западна Сахара ще бъде решен, за да може всички да извлекат полза от едно такова решение. И хората в Западна Сахара, и мароканците. Господин или госпожа Манжин, ако правилно произнасям името и, стъчкува в продължение на месеци. Става дума за гладна стачка. На нея и е забранено да посети мъжа си Нама Асфари. Той е осъден до живот наред с един друг борец за човешки права в Марокко. Много хора в Европейския парламент смятат, че съдебният процес срещу този човек е бил несправедлив и нелегитимен. Искам да попитам, знаете ли за случая с госпожа Асфари, Клод Манжин, и ще отчетете ли случилото се, когато говорите за защита на човешките права? Госпожа Вержия. Мерси, е, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ария Сами, благодаря за презентацията. Вашият съвет е познат в Европейския парламент. Искам да благодаря <clears throat> за вашето изказване, което мисля, че беше достатъчно балансирано. Мисля, че липсваха някои неща. Може би е добре да ни кажете какво може да се направи, за да се работи за човешките права. Казахте, че има недостатъци в системата в сферата на социално-економическите права. И как и работата <clears throat> по текстовете на НПК и наказателния кодекс? <clears throat> Има <clears throat> доста бунтове и вълнения, защото това е един регион, който е много, много най-отбедните във Франция. Грешка на езика. Исках да кажа Марокко, казва госпожата. Може би това се дължи на дългият период на колонизация на страната. Рориф е един от най-бедните райони в Марокко. Мисля, че <clears throat> мароканските власти трябва да поемат своите ангажименти. Миналия декември имаше една среща, организирана от нас. <clears throat> Имах среща с, с представители на Ирак. И <clears throat> срещу мен имаше доста сериозна критика в мароканската преса. Мисля, че това не, <clears throat> не е допустимо от гледна точка на държавните ните власти, от гледна точка на отношението е към, към един европейски депутат. Не ставаше дума за отцепни често. Всъщност ставаше дума <clears throat> за среща с хора, които се противопоставят на режима. Защо разказвам този случай? Исках да разкажа какви неща се случват в публичното пространство. На тази среща присъстваше един <clears throat> преподавател по човешки права. Също <coughs> той написа едно произведение, е, за да представи нашият гост е, като един от прогресивните арабисти – много важно, че не получих подкрепа за тази среща. Защо ви разказвам всичко това? Става дума за понятието демокрация и свободата на словото. Мисля, че има много сериозен проблем в тези отношения. Имаше доста обвинения за тероризъм и за опити за откъсване на, територията от Марокко. Имаше арести на марокански журналисти. Журналистите на, на Франц 24 и на Гартиан бяха експулсирани от Марокко, тъй като отразяваха тези събития. Има доста голяма разлика между, между текста в законите и практиката на място. Много НПО се тревожа за това. Най-вече за ограниченията на, на правото на изразяване и на свободата на словото. Знаем, че вашата задача е трудна. Но това са много сериозни проблеми, които не бива да забравя. Искам да ви да помоля. След нашата, искам да помоля нашия председател след е, е, тази среща днес да имаме друга среща заедно с представителите на НПО и на международни организации, които да ни разкажат повече за, за положението в Марокко. Благодаря, Барбара. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Елиасами за изказването. Радвам се, че казахте, че Марокко е ратифицирала някои конвенции, като конвенцията срещу изтезанията. И аз имам обаче въпроси във връзка с изпълнението. Например, имате една добра конституция, в нея се говори за редица фундаментални свободи, свободата на изразяване, свободата на задружаване. Когато сте идвали при нас миналото, сме казвали, че сме положително настроени. Сега обаче има независими доклади, например на Федерационен интернационал, които казват, че в Марокко обаче не се гарантират тези, свобода, тези свободи, че те се нарушават на широка основа. Има един доклад на ФДАШ, един много добър документ, в който се оказва, че условията, в които работят НПО, са много сложни. За тях е трудно да се регистрират, полицията оказва натиск върху тях. Бихте ли коментирали? Има проблеми и с гражданите, които се борят за човешки права. Какви решения предприемате за да решите тези проблеми? Тъй като, отново казвам, има проблем с регистрацията на НПО и много често властите се опитват да ги блокират. Служители на Amnesty International и Human Rights Watch са били изгонени от Марокко двете организации не могат да оперират в страната. Вие и вашата институция направили ли сте необходимото, за да може служителите на тези две водещи институции да се върнат в Марокко и да работят там? Във вашата презентация казахте, че много се говори за социална справедливост, говори се за това, че хората искат економически и социални права. Това е нещо изключително положително. Колегите вече говориха за региона Дарив. Какво а, смятате вие за, за движенията в този район и действали сте като медиатор между държавата и протестиращите? Има хора като Насър Цавцави от Движението за социални права в Дарив. Той, например, е бил сериозно застрашен от властите. Две неща искам да спомена. Два случая на Мустафа Даинини и Асис Бучич. Искам да говоря и за Мини Ламкалах – всички те се занимават с економически, социални, културни права. Те са хвърлени в затвора. Единия за 10 месеца, другия за една година. Помагате ли на тези хора? Това е въпрос, между другото, който насочвам и към СВД. Вие следите ли тези отделни случаи на борци за човешки права? Посетили ли сте ги в затвора и следите ли какво се случва с случаите? И накрая един случай от миналия месец. Става дума за Сини Алдини Ерари, който отишъл на погребението на баща си. Той е член на Марокканската асоциация на човешки права. Основа тази организация. Само, че е, той се върна в Париж, е, защото се притесняваше, че ще го арестуват. В крайна сметка се наложи да отиде в Марокко, за да присъства на погребението на баща си и го арестуваха на летището. Какво знаете за този човек? Спомням си по време на последния дебат е, с вас, че темата беше подобна и разговор ни беше много интересен, само че представители на марокканската преса напуснах залата тогава, когато започнахме да говорим за ситуацията на НПО в Марокко. Това е проява на лош вкус и аз мисля, че е, вие трябва да изслушате всички страни, защото за нас е много важна работата на независимите НПО мисля, че сега ще имаме достатъчно време и се надявам да имаме достатъчно време да говорим по този въпрос. Моля ви да сте кратки, казва председателя. Благодаря, господин председател. От октомври 2017 година в региона е, Риф ситуацията е неспокойна поради намесата на мароканските органи. 1300 души са били арестувани. 550 от тях някъде все още са задържани. Господин Язами през юни 2017 посочи, че става дума за проверка на демонстранти. В крайна сметка стъпка близките на демонстрантите трябва да имат право да посещават задържаните, но това не е така. В някои случаи има марокански журналисти, които са задържани и за да не могат да докладват каква е ситуацията и а, на някой други пък не се дава още достъп до региона. Искаме да знаем какво е актуално състояние на нещата, искаме да знаем какво правите вие, за да се оказва подкрепа на затворниците и какво се прави, за да бъдат освободени те какво прави Марокко, за да се гарантира свободата на активисти в региона Рив? Благодаря, господин председател. Добре дошъл на представителят на съвета за човешки права от Марокко. Ние не за първито обсъждаме този въпрос сериозно миналата година. Става дума за, за, за мъченията, решението на един процес от миналата година не беше много справедливо. Но ми се струва, че приложението на тези закони от а, правосъдната система не е особено успешно. Има души, които са безследно изчезнали. Какво правите, за да се прилага госпожа Клод Манжан, както беше спомната? Защо и забранявате да се срещне с, с своя съпруг? Ние специално писахме едно писмо към господин Макрон, за да, се, за да прояви интерес към този случай. Тъй като става дума за френска гражданка, която е, е женена за мароканец и, и е забранено да влиза на територията на Марокко. Познавали се с случая господин Хван Прегон, госпожа Каролин Нор са забрани за посещение в Марокко. Има хора, които а, а, бяха експулсирани от Марокко, граждани на Испания, граждани на Белгия и други европейски държави. По тази причина се безпокои много Затова се тревожим много за положението на беженците във ваша държава. Да, верно е, че Марокко е демократична държава. Малко ми е трудно да говоря от името на Испания. Много е важно в Марокко да се признаят решенията на ООН. Има дума нужда да се приложи протокола срещу мъченията. Има а, <clears throat> специални обещания на министъра на вътрешните работи Има предвид е, доста сериозните е, е, проблеми с мъченията и манипулациите на информацията за тези въпроси. Благодаря. Грация. Е, сеньор Булт, лей е инградо да респонд... Благодаря. Господин Булт, може да отговорите с да и не на въпроса, който ви беше зададен, ако желаете. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Ще кажа да. Ставаше дума за два случая. Всеки случай, след като сме били сезирани по конкретен случай, вземаме съответните мерки и постъпки е, пред Националният е, съвет е, по човешките права за облегчаване на положението на съответното лице. В доста от тези случаи успяхме да получим пълна информация. По тези случаи има сериозни обмен на информация. Иначе ми е малко трудно да съобща по памет какво точно става с тези две души. Quindi non li state seguendo nella Мисля, че с цялата тази документация е, ще успеем да проследим въпроса по-отблизо. Господин Язими, моля ви не повече от 10 минути. Разбрах, че ви бяха зададени много въпроси, но ви моля все пак. Благодаря, господин председател. Благодаря и за въпросите. Аз... Ние споделяме тази отговорност за защита на тези лица. И работим по тези случаи по същия начин, както работят другите съвети за човешки права. На второ място, благодаря на Европейската комисия за подкрепата, която беше оказана на нашата има една специална програма, която ни дава възможност за обучение на екипа на нашите служители. Включително и за партньорите, с които работим по човешките права. Така започна един процес на реформа в нашата държава знаем. Знаем, че има сериозни нарушения <clears throat> на човешките права, но те не са сравними по никакъв начин с 70-те и 60-те години на миналия век. Знаем, че имаме още много да се направи за Западна Сахара. Работим сериозно с Мари Кристин. Ние наблюдаваме <clears throat> положението внимателно от господин Фил на място. един човек, който е постоянно в контакта с, с неговото семейство. Бяха проведени пет а, мисии за разследване за господин Зафир. Не можахме да, ре, да реагираме в началото. Семейството се свърза с нас след началото на след след ареста на този човек. Става дума за една пацифистична манифестация. Мирна демонстрация. И след това е имало а, спор, политически спор в, а, на територията на една джамия. Ние ставаше дума за много голям брой арести. 283 души. Някои от тези бяха непълнолетни. 41 души са непълнолетни лица. Те са в центъра за задържане на малолетни. Ние сме изпратили <clears throat> трима адвокати като наблюдатели там. Като разходите за тях се плащат от Националният съвет за човешки права. Благодаря за тези възможности за посещенията в затвора в Казабланка. Ние публикувахме нашия доклад за нашата работа. Въпросът за социално-економическите искания на населението е безспорен. Става дума за един изолиран и доста беден регион в Марокко. Много са ясни исканията за социална справедливост. И по тези искания е, добре да получим помощта на Европейския съюз в е, двустранен и многостранен план. Правата на младите. Мисля, че е много важно Европейския съюз да помогне за политическата реформа в Марокко. Тази програма не е реализирана до край. Добре е да се помогне и за развитието на цялата държава. Има много неща, които трябва да бъдат свършени. Нашата работа е да се укрепят всички инстанции, които защитават човешките права. Ние има един съвет за младеща. Но закон за него беше гласуван без да бъде съставен този орган за Захарна, Западна Сахара. Въпросът е политически. Едва ли бих могъл да взема отношение. Има регионална всъщност две регионални комисии, които работят в... Ще ви изпратя специален доклад. Текста за нашата работа в Западна Сахара, включително и нашата работа, която помогна за решенията на съвета за сигурност. Господин Рамбантес госпожа И а, това са думи на ръководители на международни организации, които обективно и честно представят работата на нашата, нашия съвет. Става дума за процеси. Е, не заради това, че тези хора са осъдени за това, че защитават човешките права в Западна Сахара. Има специални доказателства за тях, е, филми за тяхната дейност в Западна Сахара – които това е различно от дейността им в защита на човешките права. И те бяха изправени пред военни съдилища. Ние, като Национален съвет по човешки права, нямаме възможност да влияем върху военните съдилища. Освен да поискаме присъствие или наблюдатели от депутатите в нашия парламент госпожа Манжин. Съгласно нашият закон в Марокко няма право да се даде възможност за посещение на съпругата. Това е член 64, 74 и 75 от правилника за затворите в Марокко. Имаше Ще ви дам също и доклада за Вимзик. Това е. Другият въпрос за легалността. Въпросът, централен, който е централен, е въпросът за интеграцията на младите хора, за равенството между половете. Вярно, че в някои случаи има много сериозни дискриминации. Да, както в целия свят се оказва, че нашите жени имат по-добро образование в много случаи. Този процент, който казвате 27, е вече 25. Имаме конкретен доклад по темата дискриминация срещу жените. А другият въпрос, интеграцията на младите хора е, е приоритет за нас. Това са основните бележки. В момента много важно за държавите в тази, този регион реформата да върви без да се губи време. Не можем за малък срок да постигнем това, което беше загубено в продължение на цял век. Знаем, че трябва да участваме активно в този процес е добре да бъдем подкрепени от нашите партньори. Добре е да работите по-активно с своите колеги, мароканските депутати. Има нужда от задълбочаване на парламентарното сътрудничество. Аз съм на ваше разположение за други въпроси. Благодаря. Три неща ще кажа в заключение. Първо, много въпроси бяха зададени. Това означава, че дискусията беше доста оживена. Случая с съпругата, която не може да посети съпруга си в затвора, е ам, ясен пример за това, че трябва нещо да се направи с мароканското законодателство в тази връзка. Вие имате една много важна задача, а именно ежедневно да посочвате, че демокрацията и а, правата на човека трябва да вървят ръка за ръка. Госпожа Вержия, приемам вашето предложение и през второто полугодие ще организираме дебат с НПО, за да можем да продължим още по здълбочено да обсъждаме темата. Приключваме с тази точка от дневния ни ред.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 Преминаваме към следваща точка от дневния ни ред. Става дума за представяне на проучване относно целенасочени санкции е, срещу лица възоснова на тежки нарушения на правата на човека. Индивидуи, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani отражение, тенденции и възможности на равнището на Европейския съюз. Госпожа Рапортела е автор на проучването. Тя е днес тук, за да очертае някои от важните аспекти на това проучване. Тя ще ни представи и заключенията и препоръките свързани с една по-ефективна европейска политика, що се отнася до санкциите срещу отделни лица. Благодаря ви. Ще съм кратка, защото разбрах, че времето е напреднало. Ще ви представя правното измерение, политическото измерение – и накрая ще кажа няколко думи за предимствата и недостатъците, свързани с приемането на законодателството Магнитски. Първо, целенасочените санкции срещу отделни лица. Тези санкции съществуват отдавна на европейско ниво. Много често има и подкатегория на тези санкции като това се отнася до замразяването на активи от забраната за пътуване. From... Целевите санкции са различни от всеобхватните санкции, които обхващат цялостно прекъсване на търговията и финансите между страните, а целевите санкции имат за цел да дискриминират. Те имат по-малко хуманитарно въздействие и са насочени срещу лицата, които са отговорни за нарушенията. В рамките на целевите санкции има различни нива на дискриминация – целенасочените мерки срещу отделни лица е основната форма на наказания, които се налага, които се налагат. Санкции, целенасочените санкции се налагат възоснова на член 215 от ДФС. Приемането на санкции срещу лица, създава проблеми за Европейския съюз. Това започна с решението Кади през 2008 година. Може би сте чули за този случай и оттам се започна поредица от съдебни производства. Прескриптивните, прескриптивните мерки и нарушаване на конкуренция платежоспособността са един от най- честите случаи, обект на съдебно производство и а, случаите за санкциите се нареждат, също на, първи, нарежат на първите места. Фактът е, че а, през годините след а, случая Кади съветът е изгубил две трети от а, съдебните дела било отсъдено в полза на ищците. Тенденцията се обръща през 2015 година и съветът започва да печели два пъти повече дела, отколкото да губи. Какво е въздействието на тези съдебни дела, отнасящите до санкциите срещу лица? Ам, въздействието е, че има а, подобрения в изготвянето на списъците. Идеята да се подсили правното основание в случай на съдебно производство и критериите също се определят по-общо, за да се избегне рискът от съдебно производство. Относно политическото измерение, смятаме, че Европейският съюз често налага санкции като отговор на груби нарушения на човешките права и това се прави съвместно с САЩ. Има някои регионални различия, да речем, ако става дума за Латинска Америка, тогава съответствията са по-малко. Има по-голямо съответствие между Бруксел и Канада, когато става дума за налагането на санкции като цяло. Относно санкциите, свързани с нарушаване на човешките права, се вижда, че броят на санкциите, свързан с човешките права, е висок, но това не е най-важната причина, която се използва за налагането на санкциите. Тук имате кратък преглед на тези санкции. През 1995 година Европейския съюз реагира на такова нарушение на човешките права, след като бяха екзекутирани редица активисти. Друг известен случай, свързан с налагането на санкции върху Беларус през 2004 година поради изчезването на членове на парламента и журналисти. Друг случай е Иран от 2011, Бурунди от 2015 и Венецуела от 2017. Относно лицата, които са обект на тези санкции, това са лица, които са свързани с държавните органи и са част от иерархията. Те биват включвани в така наречения черен списък относно ефективността на санкциите. Като цяло въздействието на целенасочените санкции е съпоставено вимо на въздействието на всеобхватните санкции. В много от случаите целенасочените санкции са имали голямо въздействие върху отделните лица. Интересно е да се посочи в тази връзка, е, че лица, които са с изгнания от Беларус, е, посочват, че наложените санкции са били ефективни. Андрей Стаников, който е активист, посочва, че благодарение на тези санкции живота му по всяка вероятност е бил спасен. Андрей Саников посочва, че докато е бил в затвора, отношението към него е било променено, когато са били наложени санкции и е изготвен черен списък когато бяха наложени санкции върху приближени на Лукашенко, то а, са предприяти действия за освобождаването на а, този активист от а, затвора. Относно а, законодателството Магницки, прието през 2012 година, след като ам, е имало разкрития за извършено мъчение на задържаният Сергей Магницки, който в последствие умира в затвора. Изготвен е черен списък, свързан с случая Магницки, като лицата от списъка нямат право а, да навлизат на територията на Съединените щати. Ново законодателство беше прието наскоро, глобален а, акт, а, свързан с Магницки. Концепцията на това законодателство е сходно, но не се отнася само за Русия. За това този законодателен акт е наречен глобален. Има черен списък с 13 лица от различни националности, който съществува в момента. Ето тук виждате страните, които са приели този списък магнитски. В случая с Европейския съюз виждаме, че трите балтийски държави са приели законодателството Магницки, както Обединеното кралство. Миналата година Канада прие също сходно законодателство. Какви са предимствата и недостатъците на евентуалното приемане на законодателството Магнитски. Едното от предимствата е, че списъка Магнитски ще разделя нарушението на човешките права от други нарушения. Списъкът Магнет, предвижда изцяло целенасочени мерки. Говорим само за 18 души от Русия, от цялото население, което наброя, наброява 143 милиона. Въздействието е възпиращо, т.е. в бъдеще се предвижда намаляване на нарушенията. Освен това, има акцент, който се поставя и върху справянето с корупцията. Това е в добавка към човешките права. Говорим тук не само за нарушение на човешките права, и говорим за случаите на корупция. И на последно място приемането на този списък ще доведе до а, по-голяма степен на сближаване с нашите трансатлантически партньори. Добавената стойност на списъка ще е относителна, т.е. Европейския съюз няма да може да предприема нещо, което вече не се прави. Ако има сериозни нарушения на човешките права и Европейския съюз реши да включи съответно лице в черния списък, Това може да бъде а, направено по съответния ред. Част от законодателството ще бъде с отворен характер. Тоест, ако Причините за санкциите вече не съществуват. Ще се извърши промяна в случая с законодателството Магнитски. Можем да очакваме ситуации, в които някои лица се премахват от списъка, но биват включвани нови в този списък с времето. С други думи, списъкът ще е отворен и ще е трудно да бъде прекратен като цяло и на на последно място има риск от репресии. Защото много често лицата от, честния, от черния списък са свързани с високопоставени държавни служители. и а, включването на тези лица в черния списък понякога се възприема като атака срещу там, самата държава. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето представяне. Господин Регент е тук. Той отговаря за санкциите. Моля, имате думата. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, and thank you for the opportunity to address the committee this morning. And... Благодаря, господин председател, за възможността да се изкаже пред съвета. Помолиха ме да бъда кратък. Ще се спра само на три неща. Няма възможност да, да се спра на всички въпроси, които бяхме представени от госпожа доктор Портело. готов съм да отговоря на въпроси. Първият въпрос е, че санкциите са средство за постигане на цели във външната политика. Те не са политика сама по себе си. Също един от вариантите, с които съветът може да постигне своите цели, са санкциите. И за това винаги трябва да се вземе решение дали да се прилагат санкции и то какъв вид е санкции в контекста на определен политически режим или нарушение на човешките права. Много е трудно да се води дел, спор в абстрактен вид, нещо, което въздейства върху един режим и е- една политическа система може да не е ефективно при друг режим. И от тук минаваме към въпроса <clears throat> какъв вид санкции да се прилагат и трябва да се използва опита на хората, които познават много добре е Дъч. Това са всъщност шефовете на нашите мисии, външната служба и географските дескове, включително и НПО. Вторият коментар е свързан с това, че както доктор Портер споменача, санкцията на Европейския съюз са предмет на много строг контрол от Европейския съд. Много неща могат да бъдат атакувани в съда. Не само основанията, критериите за списъка, пропорционалността и другите неща. <clears throat> това са въпроси, по които взема решение съда. Както каза и доктор Портея, съдът <clears throat> общо взето е доволен от защитата на правата. И накрая, за <clears throat> глобалният акт Магницки, както каза доктор Портеля, това по никакъв начин не променя възможностите съвета да направи нещо за нарушенията. И това се прави от съвета в продължение на доста години. През последните години това се съчетава с други а, теми. Подкопаване на демокрацията, на върховенството на закона. Един въпрос за, дали е добре да се отделят <clears throat> човешките права от другите теми и дали трябва да бъдат разгледани като цяло. На този етап ние нямаме <clears throat> в външната служба позиция по този въпрос, дали има нужда от хоризонтален акт, като акта Магницки. Един пример за това, къде има нужда от допълнителна оценка. Европейския съюз би трябвало да определи <clears throat> характера и мащаба на нарушенията за съответните лица в списъка. И това е област, в която има нужда от допълнителна дискусия. Ако съветът реши, че, че убийството на повече от 100 души в трета държава е равно на нарушение на е, те права, може да се е, претендира, че някой може да убие малко по-малко от 100 души и да избегне санкциите. Ето това са въпроси, по които трябва да има допълнителна оценка. Има нужда от последователност и логика. Инструментите, които се използват от съвета, зависят от вида, режима и характера на режима. Така че целите са логично последователни и средствата за постигането на тези цели зависят от съответните държави. Благодаря. Барбара. Благодаря, господин председател. Имам конкретни въпроси, след като а, видях какви са препоръките. Казвате, че Европейския съюз би трябвало да подобри ефективността на системата за исканията за изваждане от списъка. И от тук компетентността на омбудсмана в Европейския съюз е, би трябвало да бъде разширена, за да разгледа искания не само срещу Даеш и Алкаида, е, и по конкретни държави. Дали тази препоръка е, се прилага или е само в своето начало. Вие казвате, че Европейският парламент трябва да упражнява пряк контрол върху дейността на съвета в този в тази област, да наблюдава новите санкции. Кой в Европейския парламент според вас трябва да прави това нещо? Да, ние можем да правим това нещо от време на време. Коя институция би трябвало да упражнява този постоянен контрол? И така възниква още един въпрос. Вие казахте, че Европейския съюз трябва да подобри аналитичния капацитет на външната служба и е на комисията. Комисията подготвя санкциите и трябва да има съответни структури за отговорност. В същият абзац казват след Брексита държавите членки с най-висок опит в тези санкции напуска Съюза. Бихте ли казали малко повече по този въпрос? Корао. Sì, innanzitutto <clears throat> volevo ringraziare per la Господин Корал, благодаря за презентацията. Няколко въпроса. В момента трябва да се прилага така наречения индивидуализиран подход спрямо санкциите – Затова ме интересуват процесуалните въпроси, свързани с конкретните лица. Във вашето проучване се вижда, че има доста въпроси, по които решението е политическо. Така че всичко зависи от контекста. Държавата по происход – Естествено, целта е в бъдеще да се подобри подхода и приложение също. Да, мислите ли, че има такова, такива условия за санкции от политическа гледна точка? Благодаря ви за интересното представяне. Искам да посоча един проблем, който беше пропуснат. Присъствах на дискусия за Либия преди малко и стана ясно, че всякакви хора в армията на Хафтар са търсени от Международният наказателен съд, но Хафтар ги покровителства т.е. не е достатъчно, когато се налагат санкции срещу определени лица и тези санкции не могат да ги достигнат. Какво имам предвид? У индивидуалните санкции срещу лица, които са извършили престъпления срещу човечеството, не помагат, ако те биват покровителствани от държавата и освен това тези, които го покровителстват, биват приемани също на държавно ниво. Uh, uh, Благодаря за проучването. Ние отдавна очакваме такава проучване и ни дава важна информация и предложения за евентуално подобрение на нашата политика. Да. Санкциите се прилагат за да се спазват. В противен случай те е, няма да доведат до резултата. Органите, които прилагат е, тези санкции са държавите членки и те трябва да спазват санкциите, наложени от Европейския съюз. Искам да ви попитам, Дали се опитахте да оцените по някакъв начин политиката на държавите членки, в смисъл доколко е ефективна тази политика и доколко тези държави членки последователно и <clears throat> послушно изпълняват решенията, взети в Брюксел, защото има някои случаи, както например от посещение на лица, които са в списъка за санкции да посещават някои държави членки, ако това се случи и държавата членка наруши списъка за санкциите или условията, какво, какво да се прави. Няма предвид за политическата воля. Има ли достатъчно административен капацитет да се постави този въпрос в дневния ред на Европейския съюз? Le chiederei in minuti se riesce a rispondere. Eh, I will certainly try. Чудесно ще бъде, ако ще можете да отговорите за тези 4 минути. Благодаря за въпросите. Ще следвам същият ред. Първо беше за разширяването на правомощията на омбудсмана. Вече има някои държави. Повечето от тях е, са от Европейския съюз, е, които насърчават е, това на равнище ООН. Тази група е добре организирана и се полагат усилия да се извърши тази промяна. Моята препоръка е чисто и просто да се засили подкрепата за тази инициатива. Кой може да извършва преглед на практиката на изготвянето на списъци. Вашата комисия мисля, че е много подходяща за тази дейност, но това може да се направи и от друга комисия в Европейския парламент в Камерата на общините и Камерата на лордовете действат по тези, по тези въпроси много активно. И след като напуснат Европейския съюз, тази дейност ще спре. И е добре Европейския парламент да поеме тази роля. По отношение на подборението на капацитета, в момента в институциите има две звена, които работят за санкциите. Те имат различни функции. Тези две звена работят заедно, но служителите много често са командировани. И като, като цяло, щатният състав не е достатъчен като знаем, че санкциите са се, се превърнали в основен инструмент на външната политика на Европейския съюз, е, си струва да се повиши капацитета на тези две звена, особено в е, частта анализ. След това имаше въпроса за възможността за политизирането на списъка. Да, това е доста очевидно но е доста трудно. Може би това е най-трудният момент в списъка Магницки. Затова трябва да се потърси баланса между следването на определени критерии и да не оставяме нещата на, на политическия климат в момента е, и също времено има нужда от допълнителна гъвкавост при включването на дадени лица в черния списък. Да не се следват сляпо предварително определени критерии. Винаги ще има риск от политизиране и затова някои държави членки не подкрепят приемането на списък подобен на списъка Магницки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 Трябва да кажем, че санкциите се равняват на мерките на Международния наказателен съд. Eh, а по последния въпрос за дисциплината на държавите членки при прилагането на санкциите, с които са се съгласили, мисля, че трябва да разгледаме да знае конкретните обстоятелства за съответните случаи, но като цяло приложението на забраната е доста добро. Тъй като има единодушие по този въпрос, така че ако някой държава има сериозен проблем с дадено лице, то няма да бъде включено в списъка Вярно е, че някои държави са по-ангажирани с <clears throat> стрикното прилагане на санкциите, други не, не е чак толкова. Ако погледнем по-внимателно законодателството около санкциите, има някои изключения, така че в някои случаи е възможно за държавите членки да позволят на влизането на тяхна територия на лица, които са в черния списък стига те да участват в срещи, които имат за цел подобряване на сътрудничеството между държавите и на мирни инициативи. Така се работи с процедурата за възражение. Другите държави членки получават информация, че една държава ще допусне лице от списъка на своя територия и я ако няма протести от другите, изключението е в сила. Като цяло спазването е общо добре, но има някои конкретни разпоредби, които дават възможност за изключение, без технически да се нарешава текста на регламента. Трябва да разгледам внимателно кои лица са в списъка и в кой случай е имало забрана за навлизане на територията на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Мисля, че има различни инициативи, които би следвало да бъдат взети предвид с цел да се подобри положението относно санкциите. Благодаря ви още веднъж. Possiamo iniziare questa... И така, нека да започнем работата по следващата точка. Размяна на мнение е, относно човешките права в Китай. По-конкретно ще говорим за автономния регион Синдиан Уйгур или Синдиан Уйгурски автономен регион. ще чуем Софи Ричардсън, която е директор за Китай в Human Rights Watch. Ще разговаряме с господин Долкун Иса, който е председател на Световния уйгурски конгрес. Ще разговаряме и с Урих Делиус, който е директор на една асоциация, позната като Обществото на застрашените народа или малцинства. Ще имаме и едно изявление от името на Ранди Хултгриен, който е, е председател или съпредседател по-скоро на Комисията по човешки права в Американския конгрес. Виждате, че и те проявяват интерес към правата на уйгурите. И така, добър ден, аз се казвам Ранди Хулдгрен. Това е една комисия, която е, е създадена за да защитава правата на уйгурите и не само. От е, свое име и от името на Джим Макгавърн искам да благодаря за това, че ни поканихте да дадем своята позиция относно човешките права в Китай. Както ще ви кажат госпожа Ричардсън и господин Ниса, през последните години китайските власти имат една политика на строг религиозен и културен контрол върху популацията, населението на Югурите в Китай и те се опитват да разпростат този контрол в чужбина. За какво става дума? За какви репресии става дума? Забрана на езика, налагане на санкции относно обучението на имами, празнуването на Рамадан, издаването на паспорти, носенето на бради. Според Комисията по религиозни свободи на САЩ на родителите от уйгурски происход се забраняват да записват децата си в религиозни дейности. Има информация за това, че се използва технология за наблюдение срещу уйгурите, включително използването на софтуер за разпознаване на лицата на хората. Правителството на Китай използва технологии, които описва Оруел и тези технологии се използват и извън Китай. Друга тенденция, която наблюдаваме е хвърлянето в затвора на членове на семействата на уйгури, които още живеят в Китай, както и Турмоза. Ребия е Кадир, например, познат борец за човешки права, той е в САЩ, тя е в САЩ по-скоро. 30 роднини, нейни роднини бяха арестувани в Китай през 2017 година. Подобно на нейния случай има и случаи с журналисти в Радио Свободна Азия, хора базирани в САЩ, чието роднини са хвърлени в затвора или са турмозени по друг начин. Като председател на Комисията по човешки права, съпредседател, аз се притеснявам относно това, което се случва с уйгурите. Уйгурите се опитват понякога да изразяват своите политически и религиозни виждания, но поради това те са хвърлени в затвора или са произволно задържани. В крайна сметка на никого не може да се пречи да изразява а, своите виждания или пък да а, изповядва съответното вероисповедание. Надявам се, че ще успеем да помогнем и искам да чуя какви са вашите препоръки. И сега господин Магарн, благодаря на господин Панцери и на всички заместник председатели за това, че ме поканиха да участвам. Знаете, че се опитваме да подобрим положението за човешките права и се надявам, че това ще е само първото от много начинания. Искам да отчета действията на Софи Ричардсон от Human Rights Watch и на Долко Ниса от Световния Угурски конгрес. Те са разговаряли с представители на нашата комисия в миналото. Не можем да работим без помощта на подобни хора. Колегата съпредседател Ранди Хулт Грен вече каза какво е положението с уйгурите в провинцията Синдзян. Подобно на тибетците, уйгурите стават жертва на е, потискане от страна на китайските власти. Има ограничения, свързани с е, техните религиозни, културни и езикови практики. Вместо да зачитат правата на малцинствата, хората от китайското правителство се опитват да потиснат тяхната самоличност и да ги асимилират насилствено. В крайна сметка тази тактика ще постави на карта сигурността на Китай. Може да се стигне до екстремизъм. Ние имаме един проект, който е насочен към това да се помогне на онези, които са станали затворници поради съвестта си. Опитваме се да разкажем историята на онези смели хора, които се опитват да упражняват основните си човешки права и да се опълчат срещу репресивните политики. Надяваме се, че може да подобрим наистина положението на тези хора. Искам да спомена конкретно двама човека Илхам Тохти и Гулмира Имин. Илхам Тохти е професор по економика той е познат а, с проучванията си а, на отношенията между Игурите и хан. През 2014 година полицията обискира неговия апартамент, арестува го, конфискува лаптопа му, книгите му, всички документи, бяха го обвинили в сепаратизъм. След два дни го осъдиха на доживотен затвор. Гумира и Мин пък е, е една жена, която през е, юли 2009 година е участвала в демонстрация срещу смъртта на уйгурски мигранти в провинцията Гуандон. Няколко дни по-късно тя е арестувана и е отведена на непознато място. През април 2010 година е осъдена на доживотен затвор, тъй като обвиняват в сепаратизъм. Гумира и Илхам са хвърлени в затвора до живот, защото просто е, искат да упражнят свободата на словото. Надявам се, че нашите усилия, колеги, днес ще бъдат насочени към освобождаването на Илхам и Голмира. Благодаря за поканата. Искаме да работим заедно, за да защитим човешките права и човешкото достоинство на всеки един човек от уйгурската общност и на всеки един човек в Китай. Благодаря за това толкова важно изказване. Сега госпожа Софи Ричардсън. Тя е директор за Китай в рамките на Human Rights Watch. Ще я чуем от Токио, ако не се лъжа, чрез видеовръзка. Yes. Very good. Chairman Panzeri, thank you very much. Human Rights Watch wishes to thank the European Parliament. Благодаря. Human Rights Watch иска да благодари на Европейския парламент за тази възможност да разговаряме е, и за вашите резолюции и друг тип интервенции по тази важна тема. От началото на 2018 година китайските власти а, засилват а, мерките, свързани с нарушаването на човешките права. Мога да спомена Гун Минай, шведски гражданин. Мога да спомена и Долку Ниса, който беше, беше направен опит да бъде задържан през април. Немски гражданин. През март Китай предложи резолюция в съвета по човешки права, за да се направи опит да се подкопаят международните норми в тази област. Същия този месец Пекин се опита да блокира и работата на Върховния комисарят по човешки права в рамките на ООН. The Chinese government's hostility to human Приемат се много закони, които са насочени срещу е, човешките права. Е, приемат се закони, които имат за цел да нарушат независимостта на гражданското общество, да се попречи на НПО да работят. Говори се за това, че има нужда от закони за справяне с е, тероризма, с заплахата и по този е, предлог се извършват много различни неща. Има и закон за киберсигурността, който има за цел да подчини чуждите компании. Много често има неправомерно третиране на борци за човешки права. Мога да спомена Уан, Уанджан, който изчезна за повече от 1000 дни или Панчен Лама, който изчезна през 95-та година. Мога да спомена Гао Жинсенг и Илхам Тохти, които са задържани на произволен принцип. Притесняваме се за поета Лушия, който в началото на май поиска помощ. Всички тези примери служат за това да докажат жестокостта на Пекин. Ние признаваме, че службата за външна дейност работи и преценява онова, което се случва в Китай, но ние смятаме, че инструментариума на Европейския съюз е изключително слаб и устарял. В крайна сметка Китай е втория най-голям стратегически търговски партньор на Европейския съюз и с оглед на стратегическия диалог през юни и срещата на върха през юли, смятаме, че парламента трябва да проведе пленарен дебат относно Китай. Освен това, господата Туск, Юнкер и госпожа Могерини трябва да призоват президента Ши да освободи Гуи Минай, Лушия и Ван Гуанчан. Европейския съюз, освен това, трябва да се позове на стратегията от юни 2016 година за да прекрати всички разговори с Китай, особено диалога в областта на човешките права, за да се гарантира, че ще има напредък. Освен това, трябва да се идентифицират конкретни нарушения на човешките права и трябва да се каже на китайското правителство, че то трябва да реши тези проблеми преди да се премине към бъдещи дебати. Освен това трябва да има механизми за отчетност и накрая Европейския съюз трябва да изпълни заключенията в областта на човешките права, които бяха прияти още в началото на 2000-та година. Ние в Human Rights Watch много се притесняваме относно положението в Синдзян. Е, има сериозно наблюдение, което се налага не само на уйгурите, но и на други мисулмански мълцинства. Има много места за полицейски проверки, събират се задължително биометрични данни, включително от деца, има камери за сигурност в джамиите, има принудително връщане на уйгурите от други държави, създават се политически центрове за обучение, в които много хора просто са задържани и е, ги индоктринират. Вчера получихме информация за една нова програма, която се нарича Семейства заедно, в която е, правителството е, ще се опита да наблюдава още по-отблизо е, семействата на уйгурите и да наложи начина на мислене на Ши Джинпин. Ние призоваваме парламента и Европейския съюз да вземат преди всичко това и да работят за повишаване на осведомеността за това, което се случва в района, уйгурите, както и много други хора в Европейския съюз трябва да предприемат много стъпки, за да се спре тази злоупотреба от страна на Пекин в и извън Китай. Благодаря. И сега давам думата на следващия представител. Uh, Господин Иза Долкон, благодаря ви за организирането на тази дискусия и за това, че се фокусирате върху ситуацията на ам, уйгурите. Благодаря ви за участието и вниманието. Аз съм Долкон Иза. Аз съм а, председател на Световния унгурски конгрес. Аз се боря за правата на уйгурите в продължение на 30 години. Ситуацията за уйгурите в момента е най-лошата, откакто съм наясно с тяхното положение положението. През последните пет години станахме свидетели на целенасочено на атакуване на сърцевината на уйгурската идентичност. Човешките права се влушиха драстично през последните няколко години. Има рестриктивно законодателство, което упражнява държавен контрол върху а, всеки аспект а, от религиозните практики религиозни и всякакви традиционни облекла, както и Корана и неговото четене и молитвите по време на частни религиозни церемонии, както и посещаването на религиозен храм под 18 годишна възраст се считат за незаконни. Има много изчезнали е, лица, сред тях е има много изчезнали лица е, и повечето от тях е, изчезнаха след е, протестите в Уруми на 5 юли 2009 година и на 28 юли 2015 в Еркент. Станахме свидетели на безпредседентни мерки за сигурност и наблюдение. Десетки хиляди нови полицейски служители и воен персонал е изпратил за да контролира уйгурското население. Има проверки навсякъде. 90 хиляди нови полицейски места са обявени за източен Туркестан. Ние станахме свидетели на масово събиране на лични данни от а, а, камери за видеонаблюдение. Освен това се използва софтуер за лицево разпознаване, използват се държав публичните бази данни, използват се и ам, данни от ДНК, както и кръвни а, проби, използва се и ам, изкуствена, ин, изкуствен интелект ам, в а, големите масиви от данни. Китайската народна партия има за цел да постигне стабилност и цялостен контрол в уйгурския регион, но това се превърна в една в един от безпредседентните случаи на масови задържания в съвременната ни история. През април миналата година представители на уйгурската диаспора започнаха да губят връзка с своите близки в източен Туркестан. Един милион уйгурци е, са в задържани в специални лагери. Преди две седмици хиляди уйгурци протестираха в Брюксел, за да поискат освобождаването на техните близки. Ние представихме петиция на Европейската комисия с имената на 600-те задържани. Има случаи, в които майки не са виждали децата си, защото са изчезнали. Има и случаи, в които ам, родителите с повече от година не зна, са изчезнали, както братя, сестри и приятели. Във всяко едно семейство на горите е, има близки хора, които са изчезнали или са задържени уйгурски журналист, уйгурски журналисти също са задържани. Има и случай с госпожа Рабия Кадер, на която 30 роднини също са изчезнали. Писатели, интелектуалци, администратори на блогове са били арестувани, осъдени или са изчезнали през последните години. Професор Ильма Тох, Тотхи, Мохшамадан Абдула, Гломари Мин а, са осъдени на доживотен затвор. Религиозният лидер Крем Абдулей, писателят Ашем Ахмед и професор Джаладин и професор Давуд и други страдат от китайския режим. Моето семейство също е засегнато. Моите двама братя и някои роднини в момента са в тези лагери. Не можах да се свържа с 90 годишния ми баща, 80 годишната ми майка през последната година. Не знам дали са живи или мъртви. При няколко дни беше Международния ден на майката и всяко човешко същество можеше свободно да поздрави майка си, но аз и хиляди други уйгурци в изгнания нямаха тази възможност. Китайското правителство прави усилия да ограничи правото на изразяване и събиране извън границите си. По време на скорошен, а, проце, а, скорошен а, протест а, китайското, прави, а, китайското посолство се опита да възпрепятства нашето право да демонстрираме. Белгийската полиция е била попитана от китайското посолство за информация, кои са протестиращите организаторите. Бяха изпратени и подставени лица, които да снимат демонстраторите и след това да бъдат наказвани техните близки, които са все още под китайско управление. В Италия през юли 2017 бях възпрепятстван да отида в Италианския сенат, като бях поканен официално от италиански сенатор, за да говоря за ситуация на човешките права в региона Уйгур. За няколко часа не можех да вляза в сградата. Не ми беше позволено да вляза в Италианския сенат и да, да се изкажа. Нямах право да упражнявам правото си на изразяване и то в държава членка на Европейския е, съюз. Китай, освен това, се опитва да заглуши гласове, които изразяват критика към а, е, Китай относно политиките и за човешките права в, О, ам, в ОНЕ Се случва това. Ще ви кажа и за друг един случай, когато се опитах да посетя един форум в Нью Йорк, организиран от ОНЕ. Първо бях одобрен, след това ми беше изпратен имейл, че няма да бъда допуснат до форума поради съображения за сигурност. След това отново на 25 април, след намеса на високо ниво от САЩ и постоянното представителство на Германия, най-накрая можах да участвам. Има същия проблем миналата година, след като бях отстранен на третия ден при провеждането на форум от ООН, въпреки че имах акредитация. Въпреки исканията от Human Rights Watch с обяснение защо съм бил отстранен, ам, никой не даде обяснения. Китай има негативно въздействие върху ООН. Това се използва за потъпкването на принципите и ценностите на ООН. Китай, освен това, сплашва международни дружества да и бягват да споменават уру, уйгур, Тибет или други, въпроса на човешките права. И а, трябва да, да спазва това, ако иска да запазят економическата си дейност в Китай. Например, Apple и Airbnb имат достъп до данни, мерт Мерцедес е бил принуден официално да се извини за използването на цитат на Далай Лама в своя реклама. Китайското, китайските посолства се опитват да прекратяват дискусии, свързани с уйгур, които се провеждат на академично ниво. Уйгурците ам, искат да бъдат зачитани техните основни права и свободи и те се борят с мирни демократични средства. Един милион уйгурци обаче се задържани и насилствено стоят в лагери. А, ако болката на, уйгурското, на уйгурската общност бъде облегчена, то ние имаме нужда от подкрепата на Европейския съюз, който да се изправи срещу Китай. Ако международната общност няма коража или емпатията да говори е, против тези мас, масови нарушения на човешките права, то трябва поне да говорят за защита на нашите основни принципи, свързани с човешките права, свободата и демокрацията. Ако искаме да имаме общо бъдеще, където се зачитат човешките права, ние имаме нужда от силни гласове от страна на Европа, която да отстоява тези права. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Делиус. Уважаеми дами и господа, Нашата организация се занимава от години с спазването на правата на малцинствата в ам, Китай. Всякакви основни човешки права са отказвани на ам, жителите на Тибет, уйгур и други а, региони. Откакто новият президент пое властта, човешките права са се влушили значително. Има криза, свързана с човешките права и в количествено и в качествено отношение. Е, много от малцинствата в Китай са в затруднено положение. Извършват се преследвания по религиозни причини. Много хора са преследни възоснова основа на етническия си происход – уйгурците и казаците се смятат за потенциални терористи. Дори и а, високопоставени представители на правителството или пък държавни служители, представители на тези общности са осъждани на доживотен затвор. Вече няма място в което могат спокойно да живеят тези хора. Месечно се приемат нови закони за ограничаване на религиозната свобода на тези общности. Органите в Китай се опитват да наложат пълен контрол. Китай използва високи технологии, за да блокира организирането на протести посредством изкуствен интелигент. Младите уйгурци и казаци нямат възможност да разменят становища по социал... посредством социалните медии или по интернет. Уебмастери дори биват а, арестувани и осъждани. Блокирани са интернет и телефонните връзки и няма възможност за размяна на мнения. Ситуацията е катастрофална и ще доведе до още по-големи е, етнически конфликти. Има лагери за повторно образование в Синдзян. В тези центрове се задържат лица без никакви правни процедури, без да знаят семействата за това и без да има някакви перспективи за тяхното освобождаване. Млади студенти, които следваха в чужбина, бяха принудени да се върнат в Китай, като им се обеща светло бъдеще. Но след като се върни в Синдзян, те са били затворени в тези тези центрове за повторно образование. Говорим тук е, за студенти, академици, които са били а, образовани наново в унисон с партийната линия. Младите уйгурци или казаци а, търсят възможност за междуетническо разбирателство, което е залегнало в китайската конституция. Има и академици сред уйгурците и казаците, които обаче нямат възможност да упражняват своята ден, защото са обявявани за терористи или лица, които се радикализират. Насилственото асимилиране е проблем, който съществува в монголския регион от дълго време. Това е регион, в който има залежи на въглища, газ и други природни ресурси. Хората там са били принудено разселвани, за да има свободен достъп до тези природни ресурси. Промишлеността, подобива на тези природни ресурси, предизвиква много сериозни екологични проблеми. Има протести, като протестиращите са били арестувани и хвърлени в затвора. Е, едното от лицата е ам, под домашен арест вече 19 години, защото е публикувал книга за монголската идентичност. Китайските власти изолират Синдзян, Монголия и Тибет. Е, отказва се достъп на чужди журналисти, НПО и е, изследователи. Това се прави преднамерено, за да няма никакви доказателства за нарушаването на човешките права и за преследването възоснова на етническия происход. Има механизми в ОНЕ, като Китай се опитва да блокира всякакви ам, опити да се обсъщат проблема а, в Уйгур на международно ниво. Преследваните монголци, тибетци, уйгурци, казаци имат нужда от повече подкрепа. Призоваваме Европейския парламент и СВД да ам, обърнат внимание на погрешната китайска политика. Европейския съюз трябва да настоява за свободния достъп на журналисти и независими експерти до уйгурския регион трябва да се спре с преднамереното унищожаване на уйгурските традиции и религия. Трябва да престанат всякакви преследвания, свързани въз основа на етническия происход и религиозната принадлежност. Благодаря. Има ли желащи да вземат думата? Барбара, моля. Ah, scusa, non l'avevo visto. Thank you, uh, Chairman. I've been asked... Благодаря. Бях помолен да прочита едно изявление от е, нашия колега, който не може да присъства тук. Господин Търкиш е един от организаторите на дискусията днес. Той не може да присъства поради забавяне на полета. Ето това е неговото декларация. Много съм благодарен, че сте включили тази тема в днешния ред. Днешния обмен на мнения е последващо събитие след подобно събитие миналата година. Много съм радостен, че госпожа София Ричардсън присъства тук, а също така и председателят на Световния конгрес на уйгурите. Искам да благодаря на Том Ландес. Много е важно да се изкажем в защита на преследваните хора в Китай. Нарушението на човешките права Много е важно тази подкрепа да продължи и да бъде мирна. И развитието на Китай не може да се случва в нарушение на човешки права. Европейския съюз и държавите всъщност са включили тези права в Конституцията. Нарушението обаче в Китай продължават. Опитите да наложат мълчание в региона българите нямат възможност да говорят на своя роден език и да се молят е, съгласно своята религия, като да, човек от бивша комунистическа държава. Се опасявам, че а, е, има опит за унищожаване на богатото културно наследство в региона. Кампанията за събирането на ДНК от живеещите в този регион е все още един опит за разширяване на наблюдението и контрол над лицата, които са преследвани. Ние трябва да помагане на всички, които са подложени на тези тежки изпитания и да им дадем убежище в наши страни. Призоваваме китайските власти да освободят задържаните и да прилагат своята конституция. Благодаря за вниманието. Е, Барбара. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Благодаря на всички, е, които се изказаха. Много интересни бяха представените им. Всички Споменаха тези лагери за повторно образование в Синдзян. Може ли да уточните малко за какво става въпрос? Колко души се намират там? По каква причина тези хора попадат в лагерите? дали само когато упражняват религиозните си права биват задържани. Чухме много примери за това как се третират затворниците в затворите в Синдзян. Нямат никакви здравни услуги, които да ни се предоставят. Условията са много тежки. В Китай трябва да се предприемат спешни действия. Сега се обръщам към ЕСВД. Интересуваме по какъв начин се работи, за да се разбере в какво състояние се намират затворниците. Вие е, казахте, че има международни компании, които пряко или косвено участват в нарушаването на човешките права в Китай? Имате ли примери, а, които са свързани с тези лагери за повторно образование? На следващо място а, чухме и случая с а, професор Илхам Тоти. Ние искаме той да бъде освободен незабавно, но това е много трудно. Миналата година ние се опитахме да го включим в списъка за наградата Сахаров. От европейска страна се опитваме е, постоянно да повдигаме неговия случай. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Един кратък въпрос. Колегата от Съединените щати Става говореше за това, че се опитват да разрушат е, хиляда жамии и преследват е, населението в Унгюр. Въпросът ми е кой притежава тези кити, джамии. Дали това е държавата? И какво става с разрушаването на джамиите? Господин Зелер, благодаря господин председателю. Миналата седмица бяхме в Казахстан с парламентарната комисия за сътрудничество с страната. Запознахме се с културните традиции на уйгурското население – върховния представител на казахската общност изрази своето безпокойство за това, което се случва в е, Синдзян и за това как е, подхождат е, китайските власти към уйгурското население. Няма някакви официални действия които се предприемат срещу Китай от економическо и политическо естество. Уйгурското население разчита много на съдействието на Европейския съюз на всички негови институции, както и на други международни организации, за да се разпространи информация, това, което се случва в Синдзян и за да може да се подобрят условията за уйгурското население. После ви devo dare due минути a testa, non di più perché purtroppo А сега за отговорите мога да ви дам само по две минути, нямаме. Да започнем с госпожа Ричардсън, моля. Благодаря. Ще се опитам да отговоря бързо на въпросите за корпорациите. Нямаме непременно документи за това как корпорациите участват в центровете за политическо превъзпитание. Но използват всъщност услугите на американска база за секвенциране на ДНК. Многократно сме се обръщали към тази фирма и искаме от тях да включат съответни мерки, за да не може тяхната технология да се използва от Китай. За сега все още нямаме убедителен отговор. Това чисто и просто е още един въпрос, още един пример за това че много корпорации са принудени да съдействат на китайските власти. Кой бива изпращан в центровете за политическо превъзпитание? Много важен критерий за избора е пътували ли са в чужбина. И ако е така, по тази причина биват изпращани там. Благодаря. Well, for the uh, eradication camp, China so-called uh, political eradication camp, actually it is... Всъщност тези лагери са концентрационни лагери по подобие на нацистските лагери. Ние изобщо не знаем какво става в тези лагери. Информацията, която получаваме е много ограничена и нямаме никакви контакти с тях. Обучението започва сутринта условията на живот са там като в затвор. Има доклади на международни организации за тези лагери. Разчет е за около 1 милион, но е много трудно да се потвърди. Имаше и свидетели, е, които избягаха в е, е, Туркестан или в САЩ, които твърдят, че броят е около 2 милиона души. В някои региони почти не може да се срещнат мъже. Останали са само жени и деца. За разрушаването на джамиите партийният секретар в Тибет беше прехвърлен и назначен като партиен секретар в региона. И той започна да прилага нова стратегия, като една от елементите, целите на тази стратегия е да се разрушат джамиите. Някъде около 3 до 5 хиляди джамии са разрушени. Той твърди, че това е така, защото че джемиите са празни. Но те са празни, защото хората ги е страх да отидат там. В някои други случаи ми искат документи за самоличност, ако няма такива документи, не, не ги допускат в жемията. Ще започне скоро празника Рамадан. като същевременно в училищата и в, в предприятията китайците насилствено им предлагат храна, но тези, които отказват, биват наказвани. Лагерите за превъзпитание. Това е ново явление като германец няма да използвам. Същият термин, който вие използвате, това са незаконни лагери за задържане. Няма яснота за това. <clears throat> Какви са условията за живот в лагерите? Знаем как изглеждаха трудовите лагери в Народна република Китай. В някои случаи тези лагери се представят като, като лагер за обучение. Виждали сме само сградите отвън. Хората са заключени в съответната сграда с месеци и години. Има доста изчезнали хора от миналата година насам и нито ние, нито техните семейства знаят кога ще бъдат освободени. Това е конкретно явление в този автономен регион. В лагерите за превъзпитание има не само уйгури, но и казахи. И това е сравнително ново явление, за което никой не говори. Може би само няколко медии засегнаха накратко тази тема. През 2016-2017 година имаше опити да се върнат студенти от чужбина. Уигури и казахи. Първо бяха уигурите, след това тази политика се насочи и към казахите. Във връзка с вашия коментар, разбирам, че правителството на Казахстан се тревожи за положението в Чинчан. Но не, не, не бих искали да говорят по-активно за казахското малцинство. Те са някъде около 500 000 души и тяхното положение се влушава като тези а, преследвания започнаха едва преди няколко месеца. Това е нова тенденция. Това, е така че сте прави за това. Прави сте за това, че е, казашкото правителство е в много трудна ситуация и не може да си позволи да критикува своя голям съсед, но ако разговаряте с казахи в Казахстан, ще знаете, че ще, всички се тревожат, защото в момента се налага пълна изолация на казахите в автономния регион Чинчан. Те, например, не могат да поддържат контакти с своите близки и роднини в Казахстан. Благодаря. Нека от е, този, който отговаря за двустранните отношения с Китай. Благодаря, господин е, председател. Благодаря за трите презентации. От името на външната служба ние споделяме вашите опасения за това, че, са, че се влушават е, че се влушава положението в в този регион. Ще се върна към въпроса на госпожа Лосбира за политическите затворници. Европейския съюз многократно поставя това искане пред китайските власти. Диалогът по човешките права през юни 2017 година имаше там имаше възможност да представим един списък с хора, за които искахме незабавно освобождаване. Това бяха политически затворници. Двустранно поставяме тези въпроси при срещите с външният министр на Китай в рамките на стратегическия диалог. Стратегическият диалог ще бъде на 1 2018 година. И този въпрос е включен в дневния ред. Европейския съюз на <clears throat> последък изрази своите притеснения на многостранно равнище, като например на последното заседание на съвета по човешки права на ОНЕ. Нашият представител по човешки права се изказа по този въпрос на 37-то заседание на съвета по човешки права на ООН. Като призвахме Китай да спазва човешките права и основните човешки права. Благодаря. Приключихте ли? Благодаря. Благодаря за участието в тази размяна на становище. Всичко това беше изключително важно, защото според нас е много важно да изразим нашето мнение като Комисия по човешки права. Като призовем повече отговорност на Европейския съюз във връзка с човешките права в Китай. Мисля, че това е нашата отговорност и е, мисля, че трябва да започнем да работим активно по този въпрос. Благодаря за участието. Сега започваме заседание при затворени врата. Грация тути.